Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Уважаеми колеги, това е изявление на съвет и комисията по Иран. Давам думата на господин Карл Билт от името на съвета. Заповядайте. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми депутати, за мен е чест – да бъда тук. Надявам се, че през следващите 6 месеца много често ще сред вас, за да обсъждаме различни въпроси. В момента в нашия дневен наред е Иран. Преди да премина към същината на въпроса, искам да изразя нашите искрени съболезнования на народа на Иран във връзка с трагичния инцидент, който се случи днес. Изразяваме дълбоко съжаление за загиналите и изразяваме съчувствие на всички пострадали и на техните семейства. Иран е важен приоритет в програмата на шведското председателство. Затова приветствам възможността да поставим този важен въпрос днес. Ще се събра на редица аспекти, свързани с Иран. Ние знаем, че Европейския съюз е много принципна и силна позиция, що се отнася до събитията в Иран след изборите. Ние поставихме много искания пред иранските власти за надлежно разследване. Много ясно заявихме също, че това, което се случва на Техия Иран, и по-скоро бруталното насилие срещу протестантите е недопустимо. Ние заклеймихме бруталните мерки срещу журналистите, медиите и протестантите. Тези мерки противоречат на нормите и ценностите, които ние представляваме, но те противоречат също и на желанията на по-прореформистки настроените слове в Иран. ние продължаваме да се придържаме към нашата принципна политика, а именно по-добри отношения с народа на Иран. Иран е една важна страна, която може да допринесе за развитието на света. Надяваме се, че не много далечено бъдеще ще имаме възможност за истински нови отношения с Иран. И накрая позволете ми да се спра на един въпрос, който представлява голяма важност за нас. И това е арестуването от страна на иранските власти на много персонал от европейските посолства, както и редица граждани на Европейския съюз. Ние постоянно поддържаме контакт с посолствата, ние смятаме, че обвинения срещу тях са безпочвени и ние ще продължим да водим диалог с иранските власти, докато всички тези проблеми не са решени по един задоволителен начин, а именно освобождаване на задържаните лица. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Билд. Сега Комисар Раштан, заповядайте за 5 минути. Благодаря, благодаря, господин председател. Позволете ми да се възползвам от първата си възможност да приветствам новите депутати в новия Европейски парламент. От името на комисията очакваме конструктивно сътрудничество с вас, включително по някои от най-актуалните международни предизвикателства. И днешната тема отразява едно от тези предизвикателства. Моите колеги пътуват днес. Аз ще говоря от името на колегата комисар. Парламент изиграе много важна роля за изграждането на отношенията между Европейски съюз и Ислямската република Иран. Об... Делегации бяха обменени и това вече изигра важна роля при подобряването на взаимното разбиране. Парламент изигра своята роля при създаването на редица инструменти, които са основа за отношенията с Ирак. Иран. Ние в комисията ще продължим да работим по този въпрос. Днешния дебант е в резултат на неодавна провелите се президентски избори в Иран. И макар, че изборите са вътрешен въпрос на една държава, въпреки всичко ние осъзнаваме сериозните последици. Ситуацията в Иран се следи в Европа. Ние изразихме пълно зачитане за суверенитета на Иран, но под чертахме дълбоката си загриженост от събитията след изборите, от заплахата за живота на хората. Страховете по повод на иранските избори и, а, са неоснователни, но потискането, потъпването на мирни демонстрации и други а, нарушения на правата на човека не могат да бъдат приемани за вътрешен въпрос. Независимо от деликатната ситуация в Ирак, комисията вярва силно в поддържането на диалога, както преди изборите, така и сега. Европейския съюз и Иран имат много общи интереси, включително борбата срещу контрабандата на а, а, наркотици. Необходимо е да се продължи сътрудничеството по тези въпроси. Комисията продължава да използва инструментите на общността в един конструктивен диалог с Иран. Ние можем да продължим сътрудничеството чрез академичен обмен по програмата Erasmus Mundus и ще оставим всички комуникационни канали с Иран отворени. Ще се опитаме да се ангажираме на всяка мляко, ниво, там където е необходимо, сме готови да разширим раз, сътрудничеството си по-нататък. Сегашните ни различия с Иран са много и различни и ние призоваваме Иран да разрешим нашите различия чрез диалог в дух на взаимен, взаимно уважение. Европа никога не е затръшвала вратата за такива а, разговори и аз искам също да се присъединя към изразените съболезнования към иранци и арменци по повод самолетната катастрофа. Благодаря, госпожо комисар. И сега вече преминаваме към изказванията от е, групите господин Сариуш Волски. Бих искал да отразя тона на дебата в Комисията по външни отношения, заседанието на което се състоя преди една седмица. Всички знаем много добре фактите, затова няма да се спирам на тях. Европейският съюз има за свое задължение да утвърждава човешките права, да следи състоянието с човешките права в Иран и да призове Иран да прекрати бруталните репресии срещу протестантите. Миналата седмица бяхме в Иран, срещнахме се с представители на гражданското общество. Това е един изключително важен аспект за нас. И изцяло подкрепяме позицията на съвета, председателството и комисията. Но и държавите членки и посланиците на Европейския съюз в Иран трябва да покажат, че всички средства трябва да бъдат използвани от Европейската комисия. Най-вече Европейски инструмент за демокрация и човешки права трябва да се продължи сътрудничеството с Иран по такива непредизвикващи противоречия. Въпроси е като борбата с трафик на наркотици, обмена на учени, посещения на журналисти в Европа. Това ще доведе до засилване на свободата на изразяване в Иран. Не трябва да отиваме към изолация, трябва да водим диалог, колкото и трудно може да бъде това. Също така продължава да остава на дневен ред изключително важния въпрос за ядрената програма в Иран. Задава се въпрос какво трябва да се направи. Въпреки, че се говори за евентуални санкции, ние смятаме, че Европейският съюз трябва да поднови диалога с Иран по всички въпроси. Изключително важно е да се създава взаимно доверие и да се продължават дипломатическите усилия. Ние трябва да продължим да работим по засилване на парламентарната дипломация с Иран чрез засилване на връзките ни с Меджлиса. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Зариус Волски. Вие се изказахте от името на ЕНП. Сега представител на Прогресивното обединение на социалистите и демократите. Господин Хауит, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Няма съмнение, че десетки, стотици хора са били ранени, десетки хора са били убити при протестите след изборите в Иран. Хиляди хора са арестувани и те са политически затворници – затова всички в този парламент без колебания трябва да заклеймим нарушаването на човешките права, пречките през свободната дейност на журналистите. Също така, както посочи господин Зайрус Волски, трябва да признае, че един от най-добрите начини да осигурим честни и свободни избори е да изпратим наши наблюдатели в Иран. Разбрахме, че Европейската комисия не беше убедена, че тя може да се справи с това. Затова не можем да сме сигурни в достоверността на изборните резултати. Много иранци са пострадали от нарушаване на човешките им права, много са били ранени и убити. Ние трябва също така да мислим за ирански гражданин, който е работил в британското посолство и е бил задържан. Ние трябва също да мислим за френския студент, задържан от иранските власти. И трябва да похвалим нашите колеги от шведското председателство, които оглавиха един координиран подход – аз се срамувам, че в този дебат ще се изкаже представител на Британската националистическа партия. Това, което беше казано от представител на тази, на тази партия, не отразява позицията на британския народ. Благодаря, господин Хавик. Преминаваме към групата на либералите и демократите за Европа, госпожа Нец. Благодаря ви, господин председател. Иран е голяма страна с младо население, с стара култура, дълга история. Иран е също така на един стратегически кръстопът на азиатския континент. Така че ние не можем да бъдем безразлични към случващото се в Иран. Същевременно ние не можем да да настояваме да се извършват промени насилствено, но всеки народ в света, включително иранския народ, има право да не харесва своите държавници и да избере други. Но е, е проведените в Иран избори не отговарят на международните норми, те не са открити и честни. Дори обаче, въпреки ограниченията, въпреки е, натиска, част от иранският народ не прие резултатите и излезе на улицата, за да протестира. И тези протести продължават, въпреки е, неубедителните отговори на държавните ръководители. Продължават е, преследванията. Ние срещу опозантите, ние настояваме иранските власти да освободят всички затворници и да прекратят преследванията срещу журналисти и работещи в неправителствени организации, както и иранци, които работят в чуждестранни посолства. Скъпи колеги, един режим, който се обръща срещу собствения си народ, срещу собствените си е, млади срещу собствената си младеж губи е, всякакво доверие, не само доверието на народа си, но доверието на международната общност. Американският президент е, показа своята добра воля, за да продължи и за да започне и продължи а, е, диалог с Иран, но Иран не се възползва от, този, а, е, от тази възможност да заеме в а, е, света мястото, което и се отлага. Благодаря ви, госпожа, госпожа Господин Конбендит, председател на Зелените. Госпожо комисар, когато един народ иска да се освободи, ние проявяваме солидарност и ние го уважаваме. Това въжи и за иранския народ. Тези избори бяха още от самото начало фалшифицирани. Въпреки това, иранския народ успя да намери начина по който да изрази желанието си за демокрация и свобода. Разбира се, че трябва да продължиме диалога с, диалога с терористите, които управляват Иран, но същевременно не можем просто да отхвърлим тази точка от дневния ред. Това, което става в Иран е ужасно. Всеки ден хора биват измъчвани, изтезавани в иранските затвори не само тези, които работят за британското посолство, но мъже и жени на Иран. И за това Европа трябва да говори в единен глас. Знам, че е трудно да се намери баланс между интересите на иранския народ и нашите интереси, които понякога са противоречиви. Знам, че е така. Но трябва да кажем и да потвърдим и да заявим, че ежедневно ние седим рамо до рамо до иранския народ трябва да подчертаем и отговорността на Нокия на Сименс в репресията срещу иранския народ. Е, европейските оръжия, които служат на правителството на Иран за репресия срещу народа. Благодаря ви. Благодаря. Господин Комбендит, е, Оставаха ви две секунди. Сега давам думата на господин Стивенсън от групата на консерваторите и реформистите в Европа. Благодаря много, господин председател. Докато седим тук и обсъждаме неодавнашните възстания в Иран, осъзнаваме ли, че повече от 50 от студентските лидери са би обесени от иранските власти, че повече от 200 души бяха убити на улиците и това стана един международен символ, мощен символ на бруталността на иранския фашистски режим. И докато продължаваме да се радваме, че сме най-големия търговски партньор на иранското правителство, Мислим ли сериозно, че парите са по-важни от човешкия живот? Защо не сме готови да наложим по-твърди санкции? Защо ние да не прекратим нашите а, връзки с Иран, които през последните пет години бяха само нещо като говорител на Брюксел? Просто да се лишим от а, това и да започнем да говорим сериозно и открито с иранските власти, защото а, тежките думи са единственото, което което те разбират. Благодаря, господин Стивенсън. Следващия ни оратор е господин Шолц от Обединената европейска левица. Благодаря много, господин председател, госпожо комисар, уважаеми министри, колеги. Нашата група е много загрижена от насилието в Иран. Ние осъждаме бруталното отношение към демонстраторите. Много сме загрижени за съдбата на незаконно задържаните и смятаме, че Европейския парламент би трябвало да се намеси. Искаме с подкрепата и на медиите, и на правителствените страни в други държави. И определено а, нищо не оправдава никакви военни нападения. Отхвърляме такъв подход и следователно приветстваме а, казаното от а, американския президент. А, и е, правителството на една суверенна държава би трябвало да а, отчете а, е, желанията за промени а, е, и да търси политическо решение. Благодаря, господин Шол. Следващия оратор е господин Провера от а, Европа за свобода и демокрация. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, поздравявам ви с избора ви. Господин председател, граждани успорват резултатите от е, изборите. Е, опозицията бива преследвана. Всичко това означава, че в Иран няма демокрация. Вярно, че положението е подобно и в други страни в света, но Иран буди, и, буди тревоги от нас и поради други причини. Намес, намесата на страната в конфликтите в съседни страни, в Ирак и поддържайки е, поддръжниците на Хезбола. Също така трябва да сме разтревожени от огромното влияние, което упражняват религиозните екстремисти върху властта, над властта в Иран. Неотдавна един певец а, беше осъден на смърт за изказвания срещу правителството. Нека не забравяме, че президента каза, че раз, е, изличаването на Израел от картата е основна цел на иранското правителство. Вярно е, че Иран е един от основните производители на газ и петрол, но целта на Иран е да създаде ядрена бомба, за да разполага с методи за да шантажира останалата част от света. Всички ние трябва да предприемеме съвместни действия, за да намерим един балансиран подход, за да можем да помогнем на реформистите в Иран. За това ще трябва, ще можем да използваме различните финансови ресурси, залегнали в инструмента за подпомагане на външната политика, но в никакъв случай нашата политика няма да бъде ефективна, ако ние не говориме в единен глас. Благодаря ви. Gli altri possibili interventi che splafonino. Oggi facciamo una sorta di eccezione perché siamo quasi ai primi giorni, ma non si può splafonare di, di mezzo minuto rispetto a. Благодаря ви. И поздравям господин Билт с първото му изказване в парламента в качеството му на представител на съвета. Госпожа Морвай, независим депутат, заповядайте. Благодаря ви. Господин председател, дами и господа, като адвокат, занимаващ се с дела, свързани с човешки права, с 20 годишен международен опит, Бих искала да помоля този парламент да провери внимателно ситуация с човешките права в третия свят и във всички държави извън Европейския съюз. Искам също така да ви призова да обръщате повече внимание на ситуация с човешките права в Европейския съюз, най-вече в моята държава Унгария. Няколко факта. На 23 октомври 2006 година имаше голяма демонстрация с около 100 000 души. Това беше възпоменателна демонстрация, посветена на революцията от 1956 година. Партията Фидес, която е представена в този парламент и която спечели изборите тази година в Унгария, изпрати брутални полицейски сили срещу а, демонстриращите, сред които имаше много жени и деца. Беше изпратена иконна полиция и няколко стотици хора бяха сериозно наранени. Няколко стотици хора бяха незаконно задържани и измъчвани в затвора. През последните три години стотици демонстранти са били подложени на малтретиране от страна на полицията и са били незаконно задържани. Винаги, когато е имало протести срещу правителството. И това се случва не в Иран, не в Китай, не в Хондурас, а в държава членка на Европейския съюз, в Унгария. Моля, обединете вашето силе с мен и независимо от вашата политическа принадлежност, помогнете ни да се преборим срещу това, което се случва. Нека жертвите на насилието видят онези, които са ги малтретирали в съда. И следете внимателно ситуация с човешките права в Европейския съюз, а не само извън него. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Морвай. Господин Мун, заповядайте. Две минути от името на НП. Дами и господа, първо искам да изразя съболезнования на жертвите на самолетната катастрофа, която се случи тази сутрин. Господин председател, тук бяха поставени много въпроси, свързани с изборните резултати в Иран и това, което последва. Резултатите от изборите, така са обявени, позволяват президента Хмадинеча да остане на власт. Властите в Иран не позволяват на журналистите да работят. Те обвиняват безредиците външните сили. Условията в Иран се влушават. Влушава се имиджа на режима извън границите на Иран. Стабилността на режима е застрашена. Ако цената на петрола не се повиши, ситуацията може да се влуши още повече в Иран. В Европейски съюз трябва с един глас да заклеймим насилието, което се извършва в Иран. Трябва да принудим Иран да спазва човешките права. Трябва да подкрепяме гражданското общество, хората, които искат човешките права да бъдат спазвани в тяхната страна, в Иран. Трябва да помогнем на тези хора. Не трябва да забравяме и заплахата, която идва от Иран, представена от ядрената програма, която се развива в тази страна. Европейския съюз и САЩ трябва да си сътрудничат в тази сфера и аз се надявам, че това ще бъде приоритет за шведското председателство. Китай и Русия също така трябва да бъдат привлечени на наша страна като постоянни представители в съвета за сигурност на ООН. Много се радвам, че групата на 8-те миналата седмица приеха резолюция по този въпрос ясно стана, че лидерите на Иран са радикални екстремисти. Не трябва такива хора да имат в ръцете си ядрено оръжие. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Монис де Уркиса за две минути. Благодаря, господин председател. Представителите на съвета и на комисията трябва да знаят, че това е първото ми изказване тук в този парламент и искам да изрази удовлетворението си, че обсъжданията на, НИВ, на Иран не е а, а, предизвикано от това, че темата Иран е на първите страници на вестниците. То вече е заместено с други теми но а, убийството на редица сунити върна тази държава отново сред а, заглавията. Не смятам обаче, че това, което е по вестниците, трябва да бъде обект на нашите обсъждания. Ние имаме дълг, нашия дълг е да бъдем последователни, особено в външната политика и външната политика с аспект човешките съдби. Що се отнася до Иран, ние не би трябвало да а, изолираме а, обсъждането на ядрената политика и правата на човека. Структурираният диалог а, е замразено от 2004 година. Нямаме демократични клаузи, не можем да изпращаме избира, е, наблюдатели на е, изборите и много малко пари се дават за правозащитни дейности в е, Иран. Е, ние може да използваме много малко налични инструменти. Имаше призиви за пълно скъсване на отношенията с Иран. Ние сме против това, както сме против и е, потискането на политическото е, пра, слово в Иран. Необходим ни е диалог, необходими са преговори. Необходимо е да намерим обща основа за... и се надяваме, че това ще може да бъде постигнато от съвета. Благодаря много. Сега давам думата на господин Розбак за една минута. Госпожа Розбак. Европейския парламент многократно е обсъждал нарушаването на човешките права от страна на иранските власти. Правим го още веднъж. Но мисля, че е крайно време да, да предприемеме истински мерки, за да помогнем на онези хора, които жадуват за свобода които, излизайки на улиците, е, опитват да внушат на този е, криминален режим неговата отговорност. Мисля, че, че трябва да погледнем какво прави съвета за сигурност на ОНЕ и съгласно резолюциите да се вземат мерки за наказване на а, тези, ко... които а, упражняват реп... репресия. На последната среща на делегацията с Иран а, ние като че ли се, като че ли се превърнахме в инструмент за легитимизиране на правителството на Иран. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Грифин за две минути. Господин председател, аз бях наблюдател на събитията в чест на 50 годишнината от събитията в Будапешта. И е, ние трябва да знаем, че никой тук няма да бъде достатъчно лицемерен да обвини а, а, Иран в непочтени избори, като знаем какво направи Дейвид Камерън в, срещу националните, националистичните дисиденти в, в и Великобритания. А, също така е срамно, че се използваха парите на британските денокоплаци е, за неправомерни цели. Това, което искам да кажа, колкото и да сме добронамерени и колкото и е, оправдан да е, е, оправдана да е критиката към Иран, тя ще бъде тълкувана като пропаганда. Е,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 и уахабитите в, в, в Саудитска Арабия биха искали да се унищожи Иран. Дори европейските либерали няма да се подлъжат отново от уловката на ядреното оръжие. Нека да не правим една незаконна и контрапродуктивна атака срещу мюсюлманския свят, защото е, лицемерната риторика ще прати отново британски млади хора да станат пушечно месо в тази част на света. И е, ние би трябвало да си гледаме нашата собствена работа. Благодаря. И сега, благодаря на господин Грифин, сега господин Качмарек. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. С, с, смъртта на хора винаги е трагична, но ние можем да кажем, че тяхното страдание не е отишло на празно. Жалко е тогава, когато режима стреля срещу демонстратори и ги убива. Можем само да се надяваме, че тези събития ще накарат политиците и широката общественост да оценят и да осъзнаят истинското естество на иранския режим, което а, не а, зачита основните стандарти на цивилизованото общество и да се опитаме да променим онова, което не можем да приемем. Въпросът е какво можем да направим. Можем да подкрепим исканията и предложенията, които вече бяха бяха направени. Първо, иранските власти трябва да спрат насилието срещу дисидентите. Международната общност би трябвало също да наблюдава и да гарантира зачитането на правата на човека. На второ място, Иран би трябвало да организира свободни избори, които да дадат възможност на всички кандидати да се явят, а не само онези, които са одобрени от власт ценностите. Сега избраните няма демократичен мандат. Честността на изборите би трябвало да бъде потвърдена от независим орган и би трябвало а, да подкрепим онези иранци, които искат промяна, една промяна, която ще доведе до справедливи избори за да може Иран да спре да бъде заплаха за световната сигурност. Представител на иранската опозиция казва, че събитията са началото на края на режима в Иран. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Марион Мауро. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на шведското председателство за изказването по повод положението в Иран. Това из... А, това изказване бе представено много балансирано положението в Иран и бе подчертана нашата отговорност. Аз също гледам телевизия и видях масовите протести през последните дни. Вярно е, че Иран е се управлява от теократи, фундаменталисти, които в името на, а, на Господ се опитват да наложат своите виждания и своя начин на живот. Но от друга страна има и хора, които излизат на улиците и които са а, протестират, но не искат да бъдат жертви на насилие. Това са хора, които обичат свободата, които а, все още не са загубили надежда. 30 години теократична власт, 30 години насилие, все още не са успяли да изличат от душите на хората и любовта към истината, към мира, към а, другия. Ние трябва да насърчаваме тези чувства у хората. Ние трябва да поемеме своята отговорност, да бъдем силни и да наложиме своя глас с не става дума само за геополитически интереси. Трябва да, да покажем, че Обединена, Ев, Обединена Европа може да насърчи свободата, любовта, всички онези чувства, залегнали в сърцето на онези, които бяха излезали да манифестират. В момента в Иран се извършват съдбоносни промени. Затова първото ни заключение трябва да бъде, че Иран не е и няма да бъде същият. Това е защото милиони иранци се отказаха да бъдат заложници на религиозните лидери – те показаха своята готовност за промяна. Затова проблемът не е свързан толкова с изборите. В този случай фалшификацията на изборите предизвика мащабни протести. Нещо, което беше неочаквано за иранските лидери. Това ми напомня това, което се случи преди 20 години в Европа. Правителствата бяха подготвени за продължителен период, в който ще продължава комунистическия режим. Обаче внезапно хиляди хора се противопоставиха на системата, която в резултат от това се силина. Затова е важно да се осъзнае, че подхода на Европейския съюз към Иран не може да остава непроменен. Не може да се очаква да продължават фалшифицираните избори и потискането на протести. Милиони хора са били затворени в Иран, хиляди, стотици хиляди са били измъчвани в затворите. Правителствата на държавите членки в Европейски съюз не бяха твърде решителни при заклемяването на това което прави режима в Иран. Ние трябва да сме подготвени към това да причиним реална болка на иранския режим. Трябва да отзовем нашите посланици от Иран като знак на нашето възмущение. И Изборите в Иран трябва да се провеждат само под надзора на наблюдатели на ООН. Благодаря ви. Благодаря, господин Келъм. Сега Колонска Буницка за една минута. Уважаеми председател, госпожо комисар, колеги, ситуацията в Иран се влушава и Ситуацията там представлява заплаха за цялата стабилност в региона. Затова трябва да изразим нашето възмущение, но декларациите не могат да бъдат чисто символични и изпразнени от съдържание. Някои от лидерите в Европейския съюз говорят за санкции срещу Иран. Обаче в момента е необходимо обсъждане за това как да се укрепа демокрацията на низово ниво в тази страна. Аз съм полекиня. Ние в Източна Европа знаем, колко са важни тези действия на обикновените граждани за създаване и укрепа на демокрацията. Трябва да се подпомага подобряването на политическата и економическа страна в дадена страна. Обаче преди това политиката на Европейския съюз в Северна Африка и други региони показва, че тази политика трябва да бъде преоценена с цел да се види какво е било направено и какво трябва да се направи спрямо Иран. Напомним ви също, че ако Европейския съюз иска да се ползва с доверие, той трябва да предприеме определени мерки и в Молдова. Скоро ще бъдем подложени на ново изпитание – края на юли ще състоят избори в Молдова. Европейският съюз трябва да положи всички усилия, за да се гарантират свободни демократични избори в Молдова. Не можем само да говорим за това, че подпомагаме демокрацията. Ние в Европейския парламент и в европейските институции трябва да сме по-активни в тази сфера. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Днес след обед а, можем да повтаряме това много пъти. Имаме а, обаче трябва да спазваме а, регламента, госпожа Соник, и мога да ви кажа, че имате 60 секунди. Благодаря, господин председател. Ясно е, че трябва да разгледаме процеса в Иран, но ние трябва да започнем с едно изявление от страна на иранските власти, че те ще спрат насилието и че ще освободят демонстрантите и гражданите на други държави, които са обвинени за ситуацията в Иран. Ние би трябвало да зачитаме суверенитета на Иран, но същевременно трябва да напомняме на Иран, за необходимостта да зачита националните, конфесионалните, политическите и гражданските права. Опасявам се, че Иран може да използва ядрена мощ и за други цели, не само за мирни. Трябва обаче да гарантираме, че тези дейности са мирни. Благодаря. И сега думата има колегата Копа. Искам да изразя дълбоката си съпричастност с трагичния инцидент в Иран. Дебатът днес, разбира се, е отсветен от изборите на 10 юни, но трябва да разглеждаме това в правилната рамка. Не трябва да смесваме посланията, не би трябвало да смесваме изхода от изборите в, Ирак, в Иран с неговата ядрена програма. И не би трябвало изобщо да се опитваме да придвижваме ядрена ядрената проблематика на преден план. Трябва да продължаваме усилията си за демократизация и за зачита на основните свободи, да засилим политическия диалог, да засилим връзките си с гражданското общество. Наша грижа е да разгледаме а, онова, което се иска от демократичния процес, който трябва да се провежда последователно във всяка държава. Осъждаме насилието и трябва да гарантираме да зачитането на правото на словото и правото на зачитането на човешките права. Благодаря, госпожа Копа. Сега давам думата на господин Гала. Vielen Dank, Herr ви, господин председател. Господин председател, радвам се, че провеждаме това обсъждане на първото заседание, на първото пленарно заседание на нашия парламент. За съжаление обаче някои колеги се из... отхвърлиха идеята за приемане на резолюция. Аз мисля, че една резолюция щеше да бъде полезна и щеше да помогне на инакомислищите в Иран. И това щеше да докаже, че предприятията от правителството действия не е отговарят на никакви международни норми. Кандидатите бяха избрани от е, съвета на пазителите и те не са разполагали с същите възможности, каквито и а, официалния кандидат. Така че не, защо да не използваме инструментите, с които разполагаме, да подкрепяме и помагаме на гражданското общество, а, е, както, и, а, е, както и адвокатката Ширидин. Това е политиката, която можем да водиме поне сега за момента в краткосрочен план. Благодаря ви, давам думата на Улрик Луначек. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Миналата седмица установих с с задоволство, че можахме да разговаряме с ирански режисьор, който е, ни каза, че преди изборите в Иран е имало 20% демокрация, а след изборите 0%. Така че е, той каза, че е станало всъщност е, нещо като възстание и преврат. Аз мисля, че можем да използваме думата преврат. Господин, господин председател на съвета, през средата на август господин Ахмадинеджад ще трябва да стъпи в длъжност. Какво ще направиме тогава? Какво ще направи съвета? Какво ще направят държавите членки? Дали ще е, Европейския съюз и държавите членки ще бъдат представени официално на церемонията. Аз мисля, че не, защото след този преврат, повтарям още веднъж, е, Европейския съюз не може да бъде официално представен на е, церемонията по стъпване в длъжност. Аз не съм против диалога, но смятам, че Европейския съюз не трябва да бъде представен. Какво мислите по този въпрос? Благодаря ви. А сега давам думата на Антонио Панцери. Благодаря ви, господин председател. Винаги. Разбира се. Обсъждаме събитията, но обикновено след като събитията са е, станали. Въпреки това обаче Европейският парламент може да, е, да вземе да заеме водеща роля в света и да спомогне за е, постепенното възвръщане на демокрацията в Иран. След изборите избух, избухнаха манифестации и протести, които правителството се опита да потуши, но не трябва да оставиме е, тези протести да бъдат глас в пустиня. Е, шведското председателство, и аз му благодаря за това, трябва да поеме инициативи съвместно с Съединените щати и Русия, за да могат да се променят нещата в Иран, било то относно ядрената програма или правата на човека. Благодаря ви, че спазихте времето, което ви бе отредено, господин Видал Куадрас. Благодаря, господин председател. През последните няколко седмици ние наблюдавахме с дълбока загриженост сцени на храброст в Иран. Хората се изправяха невооръжени срещу екзекуторите си и се прояви ярката за ангажираност на иранския народ и желанието му да живее в демокрация. Господин председател, реакцията на Европейския съюз беше твърде слаба. Ние трябва да изпратим мощен политически сигнал, който да посочи нашето отхвърляне на тази непоносима теократична диктатура. Решението беше предложено от лидера на опозицията в изгнание. Трябва да се свали сегашния лидер и да се създаде една комисия от експерти, която да проведе избори под, наблюден, под надзора на международни наблюдатели. Благодаря господин Видал Квадрас. А сега давам думата на госпожа Юмен Нотен. Благодаря господин председател. Позволете ми да започна с благодарност на господин Билд. Искам да го приветствам тук като председателстващ, той ще има тежка работа през следващите 6 месеца, защото ще трябва да поеме отговорност за всички събития по света. Ако говорим за Иран, този режим а, е неизчислим, непредвидим. Много трудно е да се предвиди какво ще се случи в следващия момент. Ако разглеждаме религиозната му позиция, виждаме, че това е една религиозна теокрация. А, е, иранския режим подкрепи също така и корупция корумпираните режими в други държави в Азия. Гражданите искат свобода. Ние като европейци би трябвало да оказваме помощ. За това искам да ви запитам, господин Бил, защо съвета не е в състояние да излезе с по-твърда декларация? Защо продължаваме да се придържаме към е, е, е едно. Е, е, състояние, в което не се зачитат правата на човека. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Ще започна моето изказване като осъда събитията в Иран и най-вече насилствените действия на иранското правителство. Аз подкрепям обаче <clears throat> онези, които а, призовават европейските институции да упражнат натиск, като същевременно продължават диалога с властите, защото опитът показва, че прекратяването на отношенията с авторитарните режими в никакъв случай не подобряват положението и <clears throat> условията за живот на населението. Напротив, е, противен случай ние, ние само ще е, работиме против е, правозащитниците. За това обаче трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, да продължиме да упражняваме натиск над иранското правителство, като същевременно продължим диалога е, чрез господин Солана. Благодаря ви. Магди Алам има думата. Благодаря, господин председател. Днес Иран е основната заплаха за сигурността и международната стабилност. Той нарушава резолюциите на ООН и продължава да разработва ядрената си програма. Иран продължава да призовава към унищожаване на Израел – Надявам се, че в Европа, под ръководството на шведското председателство, ще можем да отправим нееднозначно послание към Иран. Гражданите на Иран трябва да имат право на живот, трябва да се зачита тяхното достоинство и тяхното право на избор. Много е важно да подчертаем и правото на съществуване на Израел. Тук не трябва да правим никакви отстъпки. Не трябва да позволим да състои втори холокост срещу израелския народ и израелската държава. Благодаря ви. Последното изказване преди да дадем думата на съвета е, е Филип Ювин. Господин председател, бих искал пар- парламента, парламента да се произнесе за финансови и технически санкции срещу Иран. Знам, че има много аргументи против санкциите, които ще се отразят на условията на живот на населението. Но аз не вярвам тези санкции да имат по-лошо по-лошо отражение върху живота на хората, отколкото нашето мълчание. Затова, господин председател, смятам, че парламента трябва да изиска налагането на финансови и други санкции срещу Иран. Благодаря ви. Благодаря. Има още един желаещ да вземе думата но в крайна сметка тази, тази тема е много деликатна, много важна и от огромно значение и затова давам думата на господин Танок за последно изказване. Благодаря, господин председател. Ужасяващата демократична диктатура на а, Иран ужасява много хора с проявленията си от убийствата и обесванията на бахайте до а, арестуването на студенти. Аз мисля, че това пропукване на режима и протестиращите младежи ще свали цялото прогнило правителство. Беше казано, че трябва да се изпратят наблюдатели за да потвърдят е, изборите. Ние не би трябвало обаче да легитимираме неправилно проведени избори. Благодаря. И сега ще дам думата на господин Билт за заключителни бележки от името на съвета. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, много внимателно слушах различните възгледи, които бяха изразени тук. Това наистина е изключително важен дебат по изключително важна тема. Ние сме едини в нашата оценка на това, което се случва. Това, което виждаме на еканите на телевизорите и това, което е още по-важно, което чуваме от хората, които са видели какво се случва на място. Не бих се съгласил с онези, които казаха, че не сме достатъчно ясни. Ако направим сравнение между това, което е казал Европейския съюз с това, което са казали всички останали важни международни фактори, става ясно, че ние сме най-ясните, най-последователните, най-категорични в формулировките, които използваме. Разбира се, ние бихме искали тези думи да имат повече резултати, отколкото те в момента имат. Но това са важни думи. Ние обсъждаме предимно това, какво се случва в Ирак след изборите на 12 юни. Важно е обаче да средоточим и върху това, което виждахме в новините в седмиците предшестващи изборите, защото ние видяхме нещо различно. Ние видяхме, че имаше елементи на плурализъм, че имаше желание за промяна. Ако Разбира се, трудно е да се прецени отвън дали това е желание споделено от мнозинството иранци но това се потвърждава и от интензивността на смазването на протестите след изборите. Когато заклеймяваме това, което се случи след изборите, не трябва да забравяме това, което се случваше преди изборите и дългосрочните последици от това, което виждахме преди изборите. Господин Сарас Вълски, господин Конбендит, господин Маура, Ако погледнем това, което оценяваме, разбира се, съгласен съм с вас, че най-трудното не е, което ни казваме, а какво можем да направим в тази ситуация. Мисля, че тук имаме две линии. Първата е, че Европейския съюз трябва да бъде изразител на необходимостта от зачита на човешките права и свободата на изразяване – Разбира се, нашата политика може да отчита и други фактори, но те не трябва да ни отклоняват от нашата ангажираност за защитата на човешките права. Затова ние заклеймяваме убийствата, задържанията, изискваме да бъдат освободени всички задържани и искаме изцяло да се зачита правото, човешките права и всички свободи, на които имат право всички хора. Второ, видях определено несъгласие. Има хора, които не са много сигурни дали трябва да се ангажираме с един диалог. Трябва да ви кажа, че много е лесно човек да стои на страна. Много е трудно да се води диалог. Господин Келъм спомена историята. Но самият факт, че имаме определен исторически опит в Европа, може би ни позволява да тръгнем по пътя на диалога. Никога не трябва да смятаме, че дипломатическия диалог ще реши всички проблеми. Но ако дипломатически диалог не помага, то тогава трябва да се отчитат други възможности. Но трябва да се стремим максимално да прилагаме дипломатическия диалог. Ние знаем за съдбата на френски студент, други европейски граждани и за това е много важно да водим диалог. В Швеция един процент от нашите граждани са дошли от Иран. Ние трябва да сме подготвени за това да подпомагам отделните личности в конкретни ситуации. Освен това, имаме проблема с ядрената програма, нещо, което тук беше споменато. Тук няма лесно решение. Ако не започнем истински дипломатически диалог по този въпрос, както впрочем и по други въпроси. Очевидно, нещата ще бъдат много по-сложни, предвид сегашната ситуация. И дискусията миналата седмица посочи, че има някои трудни решения, които трябва да бъдат взети и някои трудни действия, които ще трябва да бъдат предприяти от нас през следващите седмици и месеци, но не и по-дълго след това, не повече от няколко месеца. Ние като европейците, заедно с другите важни международни сили, не само САЩ, аз смятам, че подходът на Обама и на новата администрация е много важен и много положителен. Ние трябва също привлечем наша страна, Русия, Китай, по-широката международна общност. И трябва заедно с тях да решаваме не само парещите въпроси, но и други въпроси, които трябва да бъдат решени. Така че смятам, че този дебат очерта ясно единодушието, което споделяме, че трябва да защитаваме нашите ценности. Също така стана ясно, че трябва да направим сложни решения и че трябва да действаме много балансирано в близките месеци. Ние знаем какво искаме да постигнем и трябва да се стремим да го постигнем. Но всички знаем, че това ще бъде сложно. Искам да ви уверя, че съветът ще работи много активно по решаването на всички аспекти на това сложно досие. Благодаря ви. Благодаря много на съвета. Не знам. А, господин Кон Бендит. Извинете, тук, тук що получихме една информация и бих искал да я споделя с колегата. Наталия Естемирова, която беше кандидат за е, наградата Сахаров е била отвлечена в Грозни. Тя е отвлечена от е, неизвестни похитители. Затова е, приканвам колегите, комисията, съвета да изразят процес, да знаят в Москва, че тук ние мислим за Наталия Казмирова. Благодаря ви. Благодаря, господин Комбенди. Сигурен съм, че съвета и парламента ще отчете, ще вземе предвид казаното от вас и ще приеме съответните мерки. С това дебат е, по Иран е приключен. Искам само да кажа, както беше казано от колегата господин Танок, аз съвсем ясно казах и миналата седмица е, и сега, ако обстоятелствата оправдават това, Европейския съюз а, е, би изпратил наблюдатели, но тъй като това не се случи, а, не бяха изпратени наблюдатели. Съжалявам, че господин Танов не беше в залата и не е чул какво е казано. Да, благодаря ви, господин Хауит. И така, колеги, следващата точка е с заявление на, изявление на съвета и комисията по Китай. И давам думата на господин Калбил. Господин председател, един, а, още един важен